Няколко съобщения първо. Участието на, в седми форма за е, политиката за сближаване, комисиите по регионални въпроси и по бюджета бяха поканени, призвани да номинират двама депутати, които да участват в седмия форум за политиката за сближаване. Ян Олбрихт и е, Даниел Левиоти бяха номинирани като в качеството им и на докладчици. Участието в конференции на високо равнище за финансирането на европейското бъдеще. Такива ще има в Берлемон на 6 юни. Аз бях поканен качеството си на председател на Комисията по бюджета и ще се изкажа в раздела, в който ще се говори за оптимизирането на реакцията на Европейския съюз, приоритети и инструменти. Така че, ако искате е, да направите предложения за моето, е, които да включа в изказването си, е, ще ги очаквам. Представителите на комисията бяха поканени да участват и във връзка с управлението на средствата за да подпишат писмо в тази връзка а, а, а, за, из, докладчика за финансовата дейност на Европейската инвестиционна банка. Колегата Гърдия Сабал е постоянна докладчица по темата. Аз споразумението на Европейския съюз и Ирландия за допълнителните правила за инструментите за външните граници и визите. По тази тема докладчик няма, потвърдихме календара за заседанията на нашата комисия през 2018 година. Изслушванията за финансовите инструменти са програмирани за 19 юни. Крайният срок за, програма, за одобряване на програмата 30 е май, края на работния ден – съобщете на секретарията коментарите си, потвърдете и поканите експерти. Ако искате, дайте предложение да добавим и допълнителни експерти. Е, когато казах за договор Европейски съюз Ирландия, всъщност това е договор Европейски съюз Исландия. Се коригира председателят. А сега... Преминаваме към гласуването. По бюджета за 2017 година Янс Гер няма искания за прехвърляне. А, няма искания за трансфери. Monsieur Tarant nous a-t-il rejoint? Тук ли е господин Таран? Вие ще се изкажете от негово име. Заповядайте. Благодаря, господин председател. От името на господин Таран има две искания за трансфери. Първо, от Европейския економически и социален комитет молбата за 43 417 евро за нова система за електронен превод. Комитетът очаква да подобри както качеството на преводите е и завършвани в самата институция, така и възложените преводи. Няма възражение от страна на докладчика. Имаше още един трансфер. Имате въпрос, господин Манка? Добре, представете втория трансфер. Втората молба е от Сметната, по, сметната палата. Молбата е за промяна в щатното разписание. Сметната палата иска да трансформира една позиция за асистент пето ниво и друго четвърто ниво в две позиции за администратор пето ниво. Благодаря, имате ли въпроси? Господин Манка, нямате, нямате въпроси. Тези два трансфера, ако не бъдат изказани възражения, могат да, смят, да бъдат разгледани като приети. Възражения няма, в такъв случай се приемат. Моника Холмайер не е поискала трансфери. Преминаваме към гласуването. Давам думата на Янс Ге за проект за коригиращ бюджет 2 за 2017 година. По-конкретно излишка от 2016 година. Благодаря, господин председателю. Имаме излишък за 2016 година, който възлиза на 6,4 милиарда евро. Има неизпълнение на бюджета в размер на 4,9 милиарда евро, т.е. средства, които не са изразход, изразходвани. Освен това има постъпления от глоби съответно 4,1 милиарда, от които 2,8 милиарда се считат като излишък за 2016 като има средства, които са останали като излишък следствие на падане на курса на британската лира спрямо еврото. Това нещо е обсъждано многократно в комисията и Европейската комисия спестява средства, като евро се превеждат на Обединеното кралство за целите на тамошната агенция аген... медицинската агенция и агенцията за банков надзор и така. за тях са необходими по-малки средства. 137 милиона евро са средства, които са били необходими за тази цел. И така, остава една нето сума от 1,3 милиарда евро, които в момента сме изгубили поради спад в курса на британската лира. 6,4 милиарда е излишък, а и тази сума е много висока – по принцип има около 1,4 милиарда. По категория 1Б има ниско ниво на изпълнение и за това е останал такъв голям излишък. Нека да ви припомня, че вече намалихме сумата с посредством коригиращ бюджет, но държавите членки дадоха погрешни прогнози. За следващия бюджет това трябва да се има предвид и съвета да прояви съмнение възоснова на това, което е натрупано като опит до сега. Остава нето, нето сума в размер на 1,38 милиарда. Добре, ако тези суми сега под формата на промяна в паричните потоци бъдат разпределени чрез остан... сред останалите 28 държави членки. Комисията би трябвало да включи тази сума в окончателните изчисления, свързани с Брексит. Е, има и собствени ресурси, които се а, вземат предвид а, и на техния размер ще бъде намален. Тези 1,3 милиарда евро ще а, трябва да бъдат. А, предоставени от другите държави и членки. В проекто доклада ми съм посочила нещо друго, което е известно на някои от колегите. Не трябва излишък да води до намаляване на вноските на държавите членки, да остане в европейския бюджет 6,4 милиарда евро. Това е сума, която е доста по-висока от тази за която винаги спорим с държавите членки в съвета. Не трябва. Знам, че моите аргументи няма да бъдат прияти от съвета, но все пак за мен е важно тези аргументи да бъдат изложени. Ако тези средства се влеят обратно, то държавите членки трябва да са наясно, че ние ам, ще увеличам вноските, свързани с тръстовите фондове, някои други фондове и там тези средства могат да се влеят от националните бюджети. Още нещо. Очакваме коригираш бюджет номер 3, който ни беше обещан в рамките на преговорите и да има допълнителни средства за Европейската инициатива за младеща. До сега нямам информация по въпроса, но от комисията разбрах, че може би днес ще бъде представен. И след това смятам, че е необходимо да припомним на съвета, че трябва да запазим а, своята дееспособност. Последния път обсъждахме до 4 сутринта дали можем да приемем проекто бюджета за 2017 година съвместно с е, МФР. И сега тук разбираме, че на 8 юни в Обединеното кралство ще проведе избори и заради това средносрочния преглед не може да бъде прият, въпреки че вече два пъти в съвет е постигнато съгласие по въпроса. Това е извиване на ръце свързано с средносрочната МФР. Британското правителство наистина прекалява. Те трябва да дадат своето съгласие, но аз не смятам, че те ще го дадат. Трябва да се занимаем с, с съвета. Вече има съгласие, което е дадено не е имало отпор от страна на Обединеното кралство и съвета и неговите държави членки да останат дееспособни. Благодаря ви. Мерси, месье рапортер генерал. Благодаря ви много, господин генерален докладчик. Вашите съображения за нивата на плащаните са малко безпокояващи. Вече са намалени нивата на плащанията с проекта коригираш бюджет. И общо вече ще имаме 12 милиарда намаление. е Доста безпокояващо е това. За какво става дума? Държавите ли не се ангажират? И че има точки, по които комисията ще трябва да реагира. Господин Берел, искате ли да направите коментари? Um, you, Благодаря, господин председател. Не, мисля, че господин Гайер много добре обобщи съдържанието на проекто коригиращия бюджет, нещо, което се изисква член 18 от финансовия регламент. А този член 18 също предписва това, че коригиращият бюджет трябва да бъде посветен единствено на излишъка от предходната година. Както каза господин Гар, има три елемента в този изключително голям излишък. Има неосвоени средства от почти 5 милиарда и има отрицателно въздействие от около 1,5 милиарда, което основно се дължи, както каза господин Гайер, на девалвацията на британската лира след референдума през юни миналата година. Както знаете, националните вноски, вноските на държавите членки в бюджет на Европейския съюз определят националната валута. Те ежемесечно се изплащат в сметките на Европейския съюз и всеки месец се обръщат в евро. И когато обменния курс, конкретния случай на британската лира, намалява, това отрицателно влияе върху бюджета, така че на това се дължат въпросните милиарди и половина. От положителна гледна точка можем да кажем, че имаме глоби в размер на 3 милиарда евро – но те бяха получени тези средства много късно, в края на миналата година, за това не можеха да се отразят 4,9 милиарда. Също така е една допълнителна сума. Моят комисар, господин Оттингер, подробно обясни през март на междуинституционалната среща по плащанията каква е причината за тази сума. Това е недостатъчното изпълнение по функция, свързана с политиката на сближаване. Както каза господин Артуи, това е в допълнение към 7,3 милиарда от намаляването на бюджетните кредити за плащания, които трябваше да извършим по-рано. Тази година в съответствие с коригиращ бюджет номер 4, така че има около 12 милиарда, които практически изцяло са свързани с недостатъчно изпълнение, неосвояване на е, програмите и проектите по политиката на сближаване по функция 1Б, както обясни моят комисар през марта. Срещайки се с вас, предприемаме действия за да подпомогнем и насърчим държавите членки да изпълнят максимално бързо програмите и да определят всички необходими компетентни органи, за да могат средствата да започнат да постъпват е, към тях. Разбира се, извлякохме си полки от сумата бюджетни кредити, които ще поискаме от бюджетния орган през, за 2018 година. Това ще бъде представено утре на вас от комисар Тингер. Напълно сме наясно, че ще трябва много внимателно да следим за тази година, 2017 следното. Както знаете, държавите членки ще представят актуализираните си прогнози за политиката за сближаване. Това ще стане през юли тази година и в този момент комисията ще отчете тази информация и ще я анализира в светлината на това, което се случи миналата година и ще преценим дали трябва да се предприемат действие и тази година. Надявам се, че това няма да бъде така и че държавите членки ще могат в съответствие с плана да освоят въпросните средства. Така или иначе това ще се знае през юли. Господин Гайер попита също за това кога комисията ще внесе предложение за инициативата за заето за младеща. Утре комисията will... ще приеме проекта на коригиращ бюджет номер 3, където ще се предложат 500 милиона за тази година за инициативата за младежка заетост, нещо, което беше предмет на съгласие между парламента и съвета още през ноември миналата година. Благодаря ви, господин председател. Това означава и 5 милиона, което беше предвидено. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с казаното от господин Гайер и ще се спра на два въпроса. А, доста особено това, че що се отнася до а, плащането на държавите членки, първо се изчисляват те в националната валута и после се прехвърлят в евро. И е, това правят британците. ако се увеличи цената на лирата, това се отразява положително на нашия бюджет. Да, обаче рискът да, да спадне нейната цена е по-голям. И това не е добре каквото, е, каква, какъвто и доменния е курс, средствата трябва да се прехвърлят в евро. А ако аз бях преговарящ от името на Европейския съюз, бих настоявал на това. Не мога да разбера защо а, а, останалите държави членки трябва да поемат тежестта а, на това, че е паднала лирата а добре, значи в преговорите за Брекзит да се добави и това. А, загубите от, от, от, от това. А, въпросът е, е, не, не това беше моята цел, а, но въпросът е просто всички изчисления да се правят в евро. Това е по-логично. на второ място слушах внимателно Действително има кредити, които не се използват. Кредити за плащане, обаче има и структурен ефект, ефекта йо-йо. Защото в едно и също време разглеждаме многогодишната финансова рамка и новите законодателни актове, които позволяват използването на средствата. И винаги има едно забавяне между момента, в който тръгнат програмите и момента, в който тръгнат плащанията по тези програми. Така че винаги е, има разлика между началните и последните години на една многогодишна финансова рамка и в началото на рамката винаги има по-слабо използване на средства. това е чисто структурно. постепенно идват фактури и лека по лека се увеличават плащанията. И е, се налага да се борим с зъби и ногти и с съвета, за да се постигнат е, допълнителни бюджетни кредити за плащане за тези фактури. Господин Гайер каза в точка 5 и съм напълно съгласен, че ако сме за да се включат в новия регламент, новия финансов регламент, една клауза, клауза, която казва, когато има средства в предвидените бюджетни кредити за плащания и те останат, тогава те да бъдат включени в резерв за плащания, да се намери някакъв начин, а не на края на периода да ходим да просим едва ли не, а пък сега се връщат а, е, огромни суми в чубовете на държавите членки. Това е структурен проблем и трябва да се намери структурни но решение. Ние реално не искаме от държавите членки да плащат повече, защото на практика в началото те, на периода те са плащали по-малко. Това е нелепо. И така, в 5.5 включете, моля ви, този коментар. На Това е важно да се вземе предвид в подготовката на преговорите за бъдещата многогодишна финансова рамка. Иначе за отношението на британците, господин Кайер каза достатъчно и съм напълно съгласен с него. Господин Обрихт. Е, просто исках да направя едно допълнение. Това беше предложението. нашето предложение е, при преразглеждането на рамката, обаче беше отхвърлено това още от самото начало. Но мисля, че трябва да е, го предложим от, отново. Защото ако ли не, за пореден път ще се озовем в същата ситуация. Те или иначе става дума за предвиждания на комисията. Годините са N плюс 3 Защо? и така. А, годините 2014, 15, 16, 17, какво правим с бюджетните кредити и заплати ангажименти в края на 2017. А, трудно е това. Ако приложението е действително толкова по-низко, тогава се сблъскваме с проблеми за бъдещето на политиката за сближаване. И така въпросът за това как да е, се запази тези средства, резерв или по друг начин, не знам. И второ, ангажиментите. Няма други въпроси. Има ли някакъв анализ страна по страна на неосвоените кредити и заплащане. Това би било полезна информация. Тъй иначе, като се вземе предвид общия финансов контекст, има определен брой страни, които се сблъскат с бюджетни затруднения и които може да се окаже, е, че се изкушават да не използват тези средства, да не направят тези плащания. И редовно се казва, че се искат допълнителни средства за европейските фондове, включително а, а, Европейски социален фонд, а, но те са фондове активиращи публичните разходи на място. И 2014-2015 година може да се окаже, че има кредити, които не са използвани но вече 2017 година нещата се увеличават. Значи има нещо по-сериозно тук. И изглежда има държави членки, които просто се отказват да включват в програмите, защото това също тежи и на техните национални бюджети. Давам думата на общия докладчик за заключителни коментари по това обсъждане по проекта Коригираш бюджет 2. Извинете, господин Албрихт. Извинете, можем ли да чуем отговора на комисията? Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Що се отнася до коментарите на господин Депре? Да, на теория би било възможно е, държавите да плащат в е, национална валута, казва ораторът, но регламентът по-настоящем не го позволява. Иначе е възможно за бъдещата е, финансова рамка, но не и за настоящата. Що се отнася до е, излишъка при програмите за, програмите за сближаване. Това е важен въпрос. Също времено, благодарение на факта, че в момента има нов инструмент, общ марш за плащания на 2014 година, за многодишната финансова рамка – запазваме тези средства за следващата, които си остават част от тавана, за да могат да се платят средствата, които не са освоени. Това не е същото, като да може тези средства директно да отидат в бюджета, но както господин Олбрих каза, по настоящем съветът категорично отказва да приеме такава мярка – а, по най-малкото ще има някакъв, в рамките на някакъв таван, един марш за плащанията, които може да се наложи да бъдат направени от тук до 2020 година. Що се отнася до върнатите а, ангажименти? А, нямаме яснота Става дума за ангажименти по предишната програма 2017 2007-2013 година. И а, още, има, а, още не е приключил периода а, за последните разходи по проектите, които са текли в този период. Така че още нямаме информация какво остава от там. След това информацията страна по страна за неосвояването. Това е част от информацията, която се предлага от комисията на всеки три месеца. А, имаме резултати страна по страна, старите програми, новите програми, процента от програмите, които вече са били изпълнени, така че се вижда напълно ясно кои са онези страни, които изостават и кои са онези, които са по-напред от другите са, или пък се движат достатъчно добро темпо. Последната така публикация е от края на март, така ли? Отговорът е без микрофон. Заповядайте, господин докладчик. Благодаря, благодаря ви за коментарите. Има съвсем малки разлики, свързани с оценката и анализа на причините. Жерар каза, че тук говорим за йо-йо ефект. И всъщност трябва кривата да е с тенденция нагоре в сравнение с пръчните потоци от предишния период. Спазва се правилото N плюс 3, но някои държави членки, що се отнася до управлението и отчета, имат затруднения и сме затруднени с това да назоват съответните органи. Политиките в ам, държавите членки трябва да бъдат финансирани, разбира се, по някакъв начин. И се безпокоя много за бъдещето на кохезионната политика от 2020 година нататък, ако ситуацията продължава да е такава със средствата. Ако се разрази дискусия между нетните платци и е, какво ще се случи с средствата, които не се освояват. Ще се връщат обратно. Както виждам, тук основната част от Членовете са от страни, които са нетни платци, включително и моята е такава и трябва да се види какво ще предприемат правителствата. В рамките на това, което беше казано, ще изготвя някои изменения и имаме още време. 31 е срокът за внасянето на изменения. Благодаря ви. Мерси, месье благодаря, господин Ош докладчик. Благодаря на Европейската комисия. Благодаря на всички колеги, които се включиха в, дискусията. Изменения до 1 часа след обед, 31 май. Гласуване 19 или 20 юни проектът коригиращ бюджет 3 за 2017 година се очаква и ще го обсъдим, когато ни го предостави Европейската комисия. И накрая искам да ви информирам, че сме предвидили из, извънредно заседание на 28 юни след обед. Комисарът Оттингер ще ни представи анализ за финансирането на Европейския съюз за бъдеще. И може би там ще се изяснят някои въпроси за компетенциите на Европейския съюз, в който се очакват да се развиваме смело напред. И така, 28 юни. А, има ли искания за изказния в точка разни? Не. Въпреки, че има доста депутати, които все още присъстват в залата. С това закривам заседанието. Ще продължим утре сутрин в 9.15. когато ще се гласува проекта за преразглеждане на финансовия регламент и омнибус. Час и 45 минути гласуване се предвижда. На онези от вас, които очакваха да се включат в работната група по бюджет на Европейския съюз, ви казвам, че поради липса, липса на а, достатъчно участници при а, това заседание няма да се проведе. Благодаря на всички, които се изказаха за отличните изказвания, за това, че бяха тук за техните експертни познания. Що се отнася до експертните познания, бих се радвал да получим малко повече информация за това как може да се реагира при Брексит, защото повече, всички защото не разполагаме с никакви данни, което е възмутително. remercier les interprètes parce que nous avons débordé la place. И благодаря на преводачите, защото надхвърлихме предвиденото им работно време със 7 минути. Благодаря ви.